много се занимавахме с Турция. Трябва да продължим да се занимаваме с правата на кюрдите. Благодаря. Получих от социалистите и демократите и от НСА е, желания за промени в комисии и делегации. Тези номинации са записани в протокол на настоящото заседание. Ако никой не излезе с възражение или коментар до приемането на този протокол, те ще се сметнат за одобрени. Уважаеми колеги, сега преминаваме към гласуването. Дневния ред е бюджета.